И сега стигаме до доклада на Кристина Мускардини борба срещу гениталното осъкътяване на жени, практикувано в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Съвсем правилно е, че комисарят Мишел участва в тези разисквания, тъй като той е проявявал винаги много силен интерес към правата на човека и трагедията на хората в Африка. Факта, че комисар Мишел е тук, е, ми дава основание да вярвам, че комисията ще обърне особено внимание на темата, която ще разгледаме тази вечер тук, е, за която засяга не само 28 държави в Африка, държави в Близкия изток, е, в Азия, но и европейски държави. Европейският съюз в е, резултат на е, миграцията също е засегнат пряко от тази трагедия. Десетки хиляди, дори бих казала милиони жени, момичета, стават жертва на една традиционна практика, която води до тяхното телесно и психическо усъкътяване, бих казала. След като Европейският парламент многократно вече е взимал е, отношение по тези въпроси и чрез Дафне финансира 14 проекта, свързани с гениталното усъкътяване – Днес отново се налага да разгледаме темата. Тъй като проблемът, за съжаление, в никакъв случай не е намалял, а става все по-належащ, става все по-актуален. Би трябвало да предприемем по-ефективни превентивни действия. Имам предвид е, една широка просветителска информационна кампания, която да е насочена и към жените, потенциалните жертви или е, онези, които вече е, е трябвало да претърпят такова генитално осъкътяване, но и техните мъже. Защото е, по този начин всъщност се усъкътява не само тялото на жената, но, то, но се осъкътява цялото и бъдеще, цялото и съществуване. Момичетата отиват в училище, когато са тук, в нашите страни, започват да учат, интегрират се в класовете, намират приятелки и след това изведнъж биват откъснати от тази съвсем нормална среда и обикновено изведени от Европа отново в е, страните им на происход, за да бъдат осъкатени по този жесток начин. Те е, не биха желали е, да се откъсват от е, своите традиции, от е, региона или от страната, от която произхождат, но същевременно в никакъв случай нямат е, възможност е, да се освободят от е, налаганото им генитално усъкътяване. И същевременно това обрича на провал и техния живот и всички техни действия тук в Европа. Затова, господин Кемисар, и поради е, необходимостта ние да ограничим и да премахнем тази жестокост, е, ви моля да предприемете и законови е, действия, включително е, за ограничаването и за отстраняването на тази жестока и нечовешка практика. Ние бихме желали жените е, да могат да живеят пълноценно във е, всяко отношение. Ние бихме желали да провеждаме ефективни е, превентивни мерки, бихме желали една активна и, както казах вече, широка информационна просветителска кампания, така че да дадем възможност на жените да живеят пълноценно. Гениталното осъкътяване е, е, се извършва в различни разновидности. Европа би трябвало да бъде е, насочена отново и да фокусира вниманието си върху своята отговорност, включително и в законодателен аспект. Благодаря ви не само от името на моите колеги, но и от лично мое име да ви благодаря за вашето изказване и за този доклад, защото става дума за една драма и един скандал. Благодаря на госпожа Мускардини за нейния чудесен доклад по този много важен въпрос а именно борбата срещу гениталното осъкътяване на жени в Европейския съюз. Европейската комисия много ясно порица както в Европейския съюз, така и в трети страни, пълната неприемливост на тази традиционна практика, която сериозно а, засяга животът на жени, на младите момичета, засяга тяхното физическо а, и психично здраве. А всички, абсолютно всички страни членки на Европейския съюз трябва да вземат категорични мерки за предотвратяване. Бих казал много по-категорични мерки, отколкото сега. Защото е невероятно, просто не е завярване, че тази практика може да продължава в Европейския съюз. А, пък и продължава и в трети страни. В рамките на политически диалог, който водим с трети страни, трябва много ясно да заявяваме нашата позиция по този въпрос. Мисля, че в нашия политически диалог с развиващите се страни, особено развиващите се страни, трябва да поставяме този въпрос на дневния ред. Например, не отдавна, президента Пауре на Буркина Фасо ми се обади по телефона и каза, че там ще приемат закон да забранят тази практика. Защото въпросът е много деликатен. Някои кланове, някои племена продължават да практикуват подобна генитална мутилация там. Необходимо е да се отделят и средства, общност средства, за да се подкрепи и в Европа, и другаде борбата срещу това зло в, Ев... трябва да се помага на застрашените млади жени и момичета. В Европа да, да подкрепяме неправителствените организации, включително и местните и регионални органи в тяхната борба срещу гениталното осъкътяване на жени. Включително и Дафне, което финансира 14 конкретни проекта по този въпрос проекта Дафне позволи да се изпълни една общностна програма за информация и подкрепа, да се анализират националните данни, да се събере статистика по този въпрос и да се разменят сведения за добрите практики между онези, които взимат решение на национално и европейско равнище. Необходима е по-нататъчна работа в Европейския съюз, не само за предотвратяване на насилието, не само за помощ на пострадалите, но също така и в, с наказателни мерки на, от страна на правосъдието. И ще кажа нещо, което не е в моят текст. Ще ви кажа, аз съм шокиран. Шокиран съм от известната боязливост, бих казал направо страх на нашите, някои от нашите правителства е да се намесат някъде, където смятат, че е въпрос на, на култура и религия. Защото в Европейския съюз, който е в Европейския съюз, трябва да спазва правилата на Европа. Не може да е, има е, правосъдие на две скорости а, това няма нищо общо с, с нашето гостоприемство или с способността ни да приемаме а, емигранти. Трябва да кажа, че съм абсолютно скандализиран, че някои под претекст, че уважават а, културата на емигрантите, отказват да наказват онези, които практикуват подобни неща. Това нещо най-малкото вътре в Европа трябва да се реши колкото може по-скоро. Смятам, че не може да приемаме хора, без да им кажем, ето нашите ценности, ето нашата конституция, ето нашите, нашите закони, ще трябва да ги спазвате, защото ако не ги спазвате, ще бъдете санкционирани. Това беше една скоба. А, трябва да кажа, че абсолютно споделям а, а, вашата, вашия гняв по този въпрос. По отношение на външната помощ на трети страни, комисията също прилага, има три а, стратегии за борбата с гениталното съкъняване на жени, а, за подпомагане на емансипацията на жените, помагане, защита на техните човешки права. А, и това са стратегически цели в нашия диалог, който водиме с съответните правителства. Борим се също така за подобряване на националното законодателство – в това отношение и за по-добра защита на правата на жените и забрана, забрана на всякакви подобни практики. Трето, подкрепяме всички инициативи, които а, целът по-добрата информираност а, на населението, също така и многогодишната, многогодишната програма за създаване на пространство на правосъдие, свобода и сигурност до 2010 година. Представихме нова програма от 2010-2014 година. И в тази програма ние специално ще настояваме за защита на основните права, защита на жертвите, включително и на жените. Комисията още не е изработила специфична стратегия за борба срещу гениталното оскътяване на жени. Но въпросът трябва да бъде непрекъснато на дневен ред и във вътрешната и външна политика на Европейския съюз. Благодаря. Гласуването по този доклад също ще бъде утре. И сега стигаме до последният доклад в нашия дневен ред тази вечер а именно докладът на Граса Мура по многоезичието като преимущество за Европа и не, а ще обща отговорност.